Скъпи колеги, от името на нашия председател ще направя следното изявление. Уважаеми колеги, през тази неделя ще честваме Международния ден на борбата срещу насилието спрямо жените населението страда от този бич. Една голяма част от жените са жертва на насилие. Физическо и психическо насилие, сексуално насилие. Ситуацията е неприемлива, непоносима. Нека да напомня, че ние сме записали в Хартата на основните права на Европейския съюз, че човешкото достоинство е недосегаемо, че то е ценност, която трябва да се пази и че всеки от нас, всеки гражданин има правото на, на уважение и на неприкосновеност на неговата физическа и духовна частна сфера. На всяка цена трябва да се предприемат не само действия в подкрепа на жените и в, борбата срещу насилието спрямо жени, но и да се отделят необходимите финансови средства, за да се инвестира повече в съответни инициативи. госпожа Колар по правилника за дневния ред. Господин председател, много е забавно, че излизаме с декларация срещу насилието е, спрямо жените, когато Европейския съвет прави така, че да няма член жена на управителния съвет на Европейската централна банка. Благодаря, госпожо Голар. Би трябвало е, да бъдем по-дисциплинирани, когато е, говорим за изказване по е, правилника за дейността. Действително трябва да се придържаме към това изискване. Е, скъпи колеги, позволете ми да поздравя е, председателя на Националния съвет на Швейцария, господин Ханс Йорк Валтер и господин Ханс Аутхер, е, заедно с техните колеги.